Je propose de commencer la réunion Предлагам, Предлагам да започнем работата си. А, има забавяне на нашия председател, защото неговият влак е спрял на бългийската граница. Надявам се, че не поради границата да приветстваме Салвадор Гарига. Радваме се, че той е тук. И ако няма коментари по доклада от 15 януари, раз... можете да видите езиците, които са на ваше разположение. заседанието ни се предава по интернет. Ален ще направи коментари за междупарламентарната конференция и можем така веднага да преминем към точка четвърта от дневния ред. Ан, заповядай. Благодаря, господин председател ще представя проекто доклада за насоките за подготовката за бюджета за 2014 година и по-конкретно раздел 3. Бюджетът за 2014 година ще бъде много интересен. И е, действително моята позиция като общ докладчик момента е доста особена, защото все още нямаме яснота по многогодишната финансова рамка, така че не знаем в каква рамка работим. Още чакаме решението. Е, държавните правителствени ръководители трябва да вземат решение на 7 или 8 февруари и едва след това ще могат да се финализират някои въпроси, като правното основание. А, пък и ще видим каква е реакцията на парламента на е, решението на държавните правителствени ръководители. Това е в момента положението и е, разбира се, това е отчасти отразено и в начина по който се лежда моя доклад. Там са засегнати някои въпроси, които ще бъдат от решаващо значение за преговорите по бюджета за 2014 година. Двата основни въпроса са нивата на плащанията. Това е въпрос, който виждаме отново и отново. И вторият важен въпрос е, че а, е, бюджетът а, е, ще трябва да подкрепи стратегията а, е, Европа 2020 година и европейските политики, свързани с економическото развитие и просперитет в Европа. Интересното е, че едва сега получихме насоките в, от съвета, но виждаме, че в тях са очертани почти същите приоритети, така че е, е, надявам се, ще можем да намерим общи е, територии, е, но разбира се, те трябва да определят и цифрите. Иска се по- добра предвидимост, тази година може да трябва да се изправим пред ем, искания за плащане, които надхвърлят бюджета за 2013 година и неговите тавани, така че искам да разбера каква е позицията на комисията в момента, как оценява ситуацията с плащанията и ем, какво ще кажете по отношение на риска отново да а, минем в следващата година с изоставащи а, плащания? А, в крайна сметка тези два бюджета ще са взаимосвързани поради този е, тип плащания. Много добре знаем в комисията, че остават много неплатени елементи. Suddenly, uh, we might при всички положения може да се окажем в положение, в което не можем да намерим бързо решение за многогодишната финансова рамка. Ако това стане, ни казаха, че комисията ще предложи нов документ за бюджет за следващия период въз основа на предходната многогодишна финансова рамка и това законодателно предложение ще подкрепи намирането на компромис. След това ще трябва да работим въз, въз, на тази основа. Тоест, в момента сме в тази ситуация, в която нямаме многогодишна финансова рамка и това означава, че сме напълно изгубени. Но това не означава, че сме напълно изгубени. Не е така, но трябва да се включват съответните промени. Във връзка с дискусията за бюджета за следващата година възниква и въпроса за това как преговорите по бюджета трябва да се провеждат. Знам, че сред координаторите в бюджетната комисия се проведоха определени дискусии за начина по който провеждаме преговорите по бюджета. До сега сме провели три кръга от преговори по Лисабонския договор и те до сега се оказват не толкова обещаващи, не всички. Два пъти вече почти сме стигали до това да стигнем до подписване на споразумение два пъти от три и веднъж наистина договорихме бюджета и стигнахме до така доста добра договореност, тогава едно приятно бългийско правителство, ръководещ е- Европейския съвет и те се справиха много добре и много умело в това да провеждат преговорите. Но на мен ми се струва, че имаме проблем сега в преговорите между парламента и съвета проблем, който може да върви срещу прозрачността на преговорите и полагано теж, доста теж, тежко бреме върху докладчика. Проблемът е, че съветът не ускорява, не подсилва преговорите, които трябва да се провеждат в рамките на 21 дни и искат решение да се вземе на 21-я ден в 12 часа. Иначе 27 депутати може да се срещнат с 27 държавни служители, които не искат да правят отстъпки по нито един от въпросите. На мен ми се струва, че съвета до голяма степен степен води преговори по бюджета по стария начин, ангажираността бюджетните задължения са за парламента, плащанията са от страна на съвета. Ние искаме повече от своето, те пък от друга страна не искат да има толкова много плащания. Така че изведнъж установявате, че наистина това е много неудовлетворяващ начин за провеждане на преговорите. Като че ли и съвета приема, че ние имаме последната дума по бюджета, така че докладчика също има важна роля при определенето на съкръщенията на бюджета. Ако погледнете Лисабонския договор, виждате, че съвета и парламента са на едно и също ниво, имат еднакви правомощия което трябва да означава, че ние трябва да водим преговори доста сериозно, ред по ред, бюджетен ред по бюджетен ред бих призовала съветът да участва активно и сериозно в преговорите от ден първи и да се водят дискусии по същество, а не толкова да се водят тези битки до 12 без 15 на, по въпроси на много високо ниво и след това вече да се търси решение. Трябва ни оценка, трябва ни споразумение, с председателството, с ирландското председателство, с литовското председателство, което следва за подсилване на преговорите. И в нашите насоки трябва да има ударение върху плащанията през 2013, така че да се стигне до растеж и да се стигне до приближаване към целите до 2020 година. Казваме обикновено в бюджетната процедура, че докладчикът трябва да стигне до заглавие, което да описва бюджета. Това, според мен, е бюджет за растеж и ефективност. От това се нуждаем в момента. Благодаря ви. Salvador Garriga. Eh. Благодаря ви, господин Салвадор Гария. Благодаря ви, господин председател. Най-напред искам да кажа благодаря както на вас, така и на колегите и да им пожелая успех. Последните два месеца бяха доста трудни за мен, не само заради злополуката, но също така и заради момента, в който се случи злополуката, защото това, е, което е важно за мен в бюджетната комисия, да, се, да участвам в е, преговорите по време на най-важния месец, ноември, част от декември, но не можах но така или иначе успях да общувам с моите приятели, моите колеги, които ме осведомяваха. Благодаря на координаторите, на докладчик Лавия и на всички останали колеги В крайна сметка се наложи да се приеме едно споразумение, което за нас не е добро. Все още има висящи нерешени въпроси за тази година. докладчикът е, госпожа Ан Йенсен и господин Лавия ще трябва да решат всички тези проблеми сега. Въпрос най-вече въпросите за изпълнението на бюджета, това ще бъде една много важна година за докладчиците и разбира се им желая успех, желая на Ан Йенсен успех във всичко. Също така искам да подкрепя, че това, което казвате е напълно правилно. Онова, което характеризираше преговорите между съвета и парламента в миналото е, че ние излизахме с проекто бюджет за цялата година И след това а, парламентът, казва ораторът, работещ, работи последния месец по доизпипването на бюджета, така че наистина се водят много трудни преговори. Може би даже не става дума за преговори по същество, по-скоро за една игра на налагане на власт. Не винаги процесът е много градивен през 2012 година свършихме сериозна работа. Опитахме се да стигнем до правилната формула за изчисляване на разходите, така че те да са възможно най-правилни. По този начин се опитахме да избегнем патови ситуации в последната минута или взимането на трудни решения в последната минута. Желая успех на госпожа Йенсен. От името на нашата група ние вече сме определили докладчик в сянка. Това ще бъде нашия колега Доминик Рике. Той е ще е наш говорител и ще работи заедно с Ан Йенсен. Надявам се, че през ноември тази година няма да стигнем до нерешими проблеми. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, como decía Salvador, es verdad que las negociaciones. Благодаря ви, господин председател. Както каза Салвадор, вярно е, че преговорите за последния бюджет не приключиха с удовлетворяващо споразумение, но мисля, че трябва да се отбележим добре това, което стана и би следвало да направим оценка за развитието на нещата през последните няколко години трите кръга преговори, двата се провалиха в последния момент и това не се дължеше на липсата на воля от страна на парламента. Ако не искахме да стигнем до споразумение в крайна сметка. Нямаше да стигнем до пълен провал, защото в крайна сметка резултатът беше далеч от това, което искахме, но така или иначе ще започнем отново и този път се надяваме, че бихме могли да постигнем по-добър резултат за бюджет 2014. Надяваме се, че ще се стигне до по-добри взаимоотношения с съвета и с комисията. Може би ще има повече заседания, и можем да започнем да се срещаме още от първия ден, защото наистина тази комисия от януари започна да работи по своите документи, изменения, стратегии и бихме е, искали това да става от самото начало. Както казахме, обаче съвета чака до последния момент изведнъж се намесват и тогава започват всички проблеми с плащанията, съмненията за цифрите и наистина трябва да направим самите оценки от самото начало. Трябва да преценим как вървят преговорите и какво върши нашата комисия в името на своята работа. Трябва да се концентрираме върху няколко големи проблема и трябва да поддържаме непрекъснати връзки с съвета в тази връзка. Що Що се отнася до доклада на госпожа Йенсен, искам да кажа, че живеем във времена на сериозна несигурност. Има толкова много неизвестни, с които трябва да се справим. Не сме постигнали споразумение за многогодишната рамка 2014-2020 и по тази причина не знам какви са и максималните тавани за разходи от 2014 година нататък. Правят се някои опростени изчисления и ако сме на мнение, че няма да постигнем споразумение по многогодишната финансова рамка и ще се стигне до 2% увеличение максимално върху настоящата финансова рамка, можем да продължим по този начин. Това е едната хипотеза. Другата хипотеза е споменатата от господин Ван Ромпой. И тук стигаме до една разлика от 11 милиарда евро, е, което ще направи работата ни по бюджет 2014 много трудна. Тоест трябва да се справим с всички тези неизвестни, но междувременно трябва да стигнем и до някои приоритетни въпроси, които трябва да разрешим. Знаем, че един от важните въпроси, пред който ще се изправим, е свързан с плащанията. И тук не става дума само за това какво ще е нивото на плащания през 2014 година, но също също така и защото сме запознати с проблемите от предишните начинания по изготвянето на бюджети. Единствените цифри, с които разполагаме, са коригиращия бюджет за миналата година. И това означава, че разполагаме с 3 милиарда евро за тази година и госпожа Йенсен споменава това в своя доклад. Имаме и една цифра от 16 милиарда евро, което отговаря за неосъществени плащания от ноември-декември миналата година. Имаме представители на комисията тази сутрин, така че може би те биха могли да ни представят малко повече информация, едни по-общи цифри, ако щете, за това на колко възлизат истинската цифра за неплатените плащания ноември-декември, това, което остава за плащане през тази година. Това ще е полезно, но както каза госпожа Йенсен, наистина да става дума за 16 милиарда евро. Ако това наистина е така, както вече предупредих колегите, може би ще се стигне до сериозни проблеми с максималните тавани за плащанията, което означава, че през ноември-декември отново ще се наложи да спрем плащанията и може би те няма да могат да бъдат осъществени. Тогава отново ще се наложи да правим нов коригиращ бюджет, защото ще сме на ръба на това да разпъваме правилата и да ги опъваме до предела на тяхната легитимност. Искам да се възползвам от възможността да задам на комисията следния въпрос. Мислили ли сте за конкретна дата за оповестяване на коригиращия бюджет за 2014 година, който се отнася до 3 милиарда евро, които остават неплатени, които висят от миналата година? ще се използва ли сумата за покриването на някои неплатени разходи от ноември и декември. Що се отнася до приоритетите, ние споделяме становището, че приоритетът на този бюджет от страна на парламента ще бъде най-вече свързан с инвестициите и економическото възстановяване и инвестициите в производителни, продуктивни економически дейности. Но също така искам още веднъж да се спомене незаедостта, безработицата, най-вече младежката безработица. Един много сериозен проблем. Държавите членки и наистина младежката безработица нараства във всяка една държава членка. Това за нас ще бъде приоритет. Що се отнася до ефективността на администрацията, винаги трябва да поставяме ударение върху това не само сега, не само във времената на криза, но трябва да бъдем колкото е възможно по-ефективни. Не знам дали това може да бъде включено като политически приоритет, но това ще бъде максима за парламента през настоящата и следващите години. Ако трябва да набележим един-два политически приоритета за следващия бюджет, мисля, че ще трябва те ще трябва да включват економическото възстановяване и борбата срещу младежката безработица. Това за мен са двата приоритета. Общи идеи от моя страна. Разполагаме с цялата настояща година, за да се запознаем с детайлите на всички тези въпроси. Мисля, че ще е една сложна година, която ще изисква много работа от нас. Благодаря. Е, Ян? Благодаря, Ян. Благодаря, господин председател мога да бъда кратък, защото нещата вече са очертени, но има нещо, което остана от миналата година и не трябва да го забравяме. Комисията обеща още миналата е, година да се уточни точно колко средства остават неплатени за 2012 година и как ще се финансират. И трябва да поискаме това разяснение. Още нещо. Няма достатъчно яснота по точната сума, която остава за плащане, т.е. по позицията на, на, на изплатените суми, защото въпреки, че се увеличават плащанията, неизплатените суми също се увеличават. Алда Суза. Президент. Е, Благодаря, господин председател. Искам да се спра на различни неща, но много от е, тях вече бяха споменати от е, преждеговорившите колеги. Въпреки това, аз желая още веднъж да подчертая, че става дума основно за несигурността в тази несигурност, в чиято рамка сега трябва да дискутираме е бюджета, защото всъщност многогодишната финансова рамка все още не е изцяло дефинирана. Ние не знаем дали е, тя съответства на 2014 година, на този бюджет за 2014 година. И втори въпрос, който също беше засегнат – Комисията трябва да ни информира за плащанията и сроковете, които са предвидени за тези забавени плащания, които са от 2012 година. Както казах, ние се споразумяхме по това в рамките на преговорите по бюджета. Колегите знаят, че няма да има изненади моята политическа група, аз лично, ние гласувахме срещу бюджета за 2013 година. Т.е. не а, срещу коригиращия бюджет, защото той а, е неотменен, абсолютно необходим, но плащанията трябва да бъдат подсигурени за а, държавите членки. Бюджета 2013 година, да, както казах, той изобщо не съответства на необходимите плащания. Колегата Йенсен съвсем основателно говори за преговорите със съвета и че тези преговори са много тежки. Мисля, че всички ние, като бюджетна комисия и като парламент изобщо, трябва да играем активна роля в преговорите. Дори бих казала проактивна роля. Не можем да се ограничим само върху ролята на бюджетен орган. Тук беше казано нещо във връзка с реалистичен бюджет, така че ние да не попаднем отново в ситуация, при която да трябва да бъдат разработвани под бюджети, защото са необходими коригиращи бюджети. Мисля, че това е аспект на така наречения реализъм, но има и друг аспект на реализма, който е точно толкова важен, колкото останалите, според мен. Става дума за това, че бюджетът за 2014 година трябва да даде отговор на конкретните потребности на хората и на гражданите като цяло. В времена на криза, в каквито се намираме в момента в цяла Европа, чието изражение е основно безработица и бедност, които достигат брутални размери, и то такива, каквито не можехме да си представим преди 20 години, ние трябва да се погрижим бюджетът да се използва за борба срещу безработицата и също така е, Кохезионния фонд, фонда за солидарност трябва да бъдат използвани за създаване на работни места. Добре, политиката на економии ние я прилагаме. получихме с нощи документа на съвета във връзка с насоките за бюджет 2014 година. Съветът посочва в този документ, че трябва да има добър баланс между инвестиции и политика на економии. Да, аз не знам как е, може да се постигне баланс между економии и инвестиционна политика, ако не се предвидят инвестиции за работни места в бюджет 2014 година, тогава парламентът просто няма да е изиграл своята роля и няма да е изпълнил своите задачи. Ние, както казах, трябва да се опитаме да излезем от политиката на економии и от кризата. Райна Беге. Благодаря, господин председател. Искам да е, представя тук е, няколко аспекти в допълнение. Съвсем основателно беше посочено, че е, горните граници на бъдещата финансова рамка, многогодишна финансова рамка, все още не са дефинирани и нямаме окончателна информация. Първо, дали ще се стигне до резултат и второ, дали ще има предложение до парламента, в смисъл ние да дадем нашето съгласие според настоящата информация аз виждам много големи проблеми в тази връзка. И второ, подбора на изразите във връзка с тази проблематика трябва да бъде много внимателен, за да се избегне възникването на впечатление, че има някакъв автоматизъм, когато съветът вече е решил нещо, това решение да не се подлага на съмнение. Аз мисля, че е, трябва е, от това да се ръководи позицията на парламента. За това на това място аз е, искам да изкажа желание пред е, докладчика. Докато няма споразумение, до тогава горните граници на бюджет 2013 ще се запазят. Точка. Е, все пак е, трябва да се знае за какви цифри говорим. Но за определени категории, като растеж и заетост, е, ролята в Европа, в е, света, е, всичко това трябва да спада към всичко това и е, след това ще видим как ще се развиват нещата и при какви условия можем да приемем е, предложенията и дали условията, които поставяме, са достатъчни, за да се постигне мнозинство е, на пленарно заседание. Всичко останало ни вкарва в ситуация, в която се мисли, че държавите членки могат да решават, а парламентът се присъединява към победителите. Е, и аз мисля, че трябва точно това да имаме предвид е, и е, трябва да изчакаме докато дойде решение. Второ, да, ние говорим за бюджета, но това ми създава допълнителна загриженост, разбира се, с финансовата рамка и искам да кажа, че това е свързано и с бюджет 2014 година. Искам да се върна към резолюцията, която аз и колегата Калфин внесохме на пленарно заседание през октомври. Беше прията с голямо мнозинство и там ние препоръчваме преди окончателното гласуване на многогодишните програми и на правните основания тези програми да бъдат подложени на чек, на тест за липса на бюрократична тежест, защото тук при големи програми, като се почне от кохезионната политика и се стигне до аграрната политика, също и други такива големи многогодишни програми, ние се излагаме на допълнителна опасност да потискаме европейските, националните и е, регионалните бюджети и е, мисля, че е, тук трябва да се говори за консолидация на бюджета. Това е много важен момент, който трябва да имаме предвид, е, когато е, съставяме бюджета за 2014 година. И трето, е, аз, е, както преди, така и сега, продължавам да отстоявам позицията, която е, ние е, изработихме заедно. Но е, едно е ясно, не става само дума за повече средства и разумното им разпределение, така както е, в различните етапи е, ставаше дума, като се почна от комисията Шура и се стигне до последните ни решения. Става дума за това разполагаемите средства да бъдат използвани по-целенасочено и по-адекватно. Искам да припомня, че по инициатива на комисията, мисля, че това беше март миналата година, 8 или 9 държави членки започнаха да преустройват своите програми програми, за да поставят по-силен акцент върху борба с младежката безработица и подкрепата на малки и средни предприятия. Аз малко еретично ще кажа, че за това е, всъщност не е необходимо инициатива на комисията. Държавите членки трябва да видят дали имат е, правилните престижни проекти и дали не е, е по-добре да инвестират в тези насочени към бъдещето сфери, защото са средствата, с които разполагат, именно в посока растеж, иновации и борба срещу младежката безработица може да се направи нещо, мисля, и в бюджетната рамка, с която разполагаме. Благодаря.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 става дума за плащанията. В момента се намираме на края на януари и все още не са ни ясни максималните суми за 2014 година. Трябва да се съсредоточим върху бюджета. Междувременно, трябва да изчакаме през февруари съвета да стигне до решение. Много от нас смятат, че е важно да се стигне до решение в настоящия контекст. Ако ли не, има опасност действително да се стигне до е, негативно послание. Парламентът е много важен и не може непрекъснато да бъде послушен пред съвета. Виждате от, е, вижда се от дискусиите ми в колегите, с колегите в парламента, че има все по-голямо мнозинство, подкрепящо реш... така нареченото решение Б. А ще трябва да продължим. Ако продължим с бюджета за 2013 година още няколко години, това ще има и плюсове и минуси. И а, е важно какво ще реши парламентът. Комисията се намира в подобно положение като нас. Чакаме да дойде феврари, но за да се вземе едно разумно решение през феврари, трябва да помислим до каква степен можем да намалим бюджета, защото парламентът е длъжен да гарантира целесъобразността на бюджета на Европейския парламент. На Европейския съюз, извинете. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Колегата Янсен вече посочи, че нашите дискусии във връзка с бюджет 2014 година, както казаха и други колеги, естествено са тясно свързани с спорите по новата многогодишна финансова рамка. Обаче има една важна връзка с бюджет 2013 година, който приехме през декември. Спомняте си, че бюджетът беше прият на най-високо политическо равнище. Бяха подписани три съвместни декларации, които станаха неотменна част от споразумението. В тези декларации ние посочваме, че средствата за изпълнение на бюджета в хода на годината трябва да бъдат предоставени от държавите членки, през 2013 година трябва да бъде представен коригиращ бюджет, за да бъдат покрити тези така наречени pendant claims от 2011 година. Това са над 2000 милиарда евро, които 2,9 е, милиарда евро, които ние не можем да покрием. И ако прибавим и е, сметките за 2012 година държавите членки, за които не знаем колко високи ще бъдат, е, комисията нищо не посочва в тази връзка. Има слухове, че са 15-16 милиарда евро. Наистина става дума за много големи суми. В тази връзка искам официално да помоля комисията за някои пояснения. Може ли комисията да ни каже нещо във връзка с това, какъв ще бъде размерът на тези плащания, които са поступили в края на годината? Те вие като комисия можете ли да потвърдите тези суми от 15-16 милиарда евро и 2,9 милиарда suspended claims, които имахме миналата година? След това един коментар във връзка с Раус. Тази тема вече беше обсъждана от колегата Молдър. Рао са се повишили от 2,7 до 2,17 милиарда евро. Аз мисля, че трябва да обърнем тази тенденция, когато става дума за изпълнение на новата многогодишна финансова рамка. Със сигурност това е тема, която трябва да продължим да следим през следващите месеци. Има още една тема, която искам да подчертая и по която комисията трябва да вземе ясна позиция. Става дума за а, споразуменията. Миналата година имаше две институ... интеринституционални заседания във връзка с плащанията. И те дадоха възможност в края на годината поне да имаме точни цифрови данни, които не могат да бъдат оспорвани от съвета. Със сигурност е, това беше положителна процедура, която според мен в хода на тази бюджетна година трябва да бъде повторена. Така че ние не като миналата година да е, трябва да провеждаме а, е, помирителна процедура във връзка с, различните цифрови данни на съвета и комисията и да се правят различни оценки на цифровите данни. Аз мисля, че ние трябва отново да вървим по пътя, по който вървяхме миналата година. Трябва да има едно заседание преди лятната вакансия и едно преди края на годината т.е. преди приключването на бюджета, така че да могат заедно да бъдат проверени цифровите данни. Има предвид съвместно с съвета и комисията и на края на годината да бъде създадена една обща референтна марка, рамка, така че да можем да дискутираме по приоритетите и решенията, а не по цифровите данни, които трябва да са еднакви за всички. Благодаря, господин докладчик. Господин Нарахо, съвсем накратко. Мисля, че основните въпроси вече бяха повдигнати по време на дебата. Така че нека първо да пожелая на госпожа Янсен всичко най-добро и късмет с бюджета за следващата година. В тези времена на несигурност има доста важни неща, които трябва да се обмислят. Господин Ван Ромпой продължава да настоява пред правителствата да се договорят през следващите три дена за многогодишната финансова рамка. Също времено ни се казва, че едно от правителствата, това на господин Камерън, предлага референдум за 2017 година по ролята на, Европ... на Великобритания в Европейския съюз. И така, честно казано, не е много ясно как можем днес, в тези времена на криза, да откликнем на потребностите на гражданите. Основните ни цели би трябвало да са да насърчаваме заедостта. И тук трябва наистина да премахнем всички бариери, ако искаме да постигнем тази цел. Този проблем има различни елементи. От една страна стоят плащанията, но ако искаме да гарантираме интересите на гражданите за бъдеще, всичките ни стратегии и тактиките в преговорите – трябва да бъдат насочени към постигане на един бюджет, който да може действително да генерира някакво ниво на заетост, което в дългосрочен план да е адекватно. крайните е, тавани по многогодишната финансова рамка, разбира се, зависят от процеси, които в момента е, тъкат. Все още не знам какви ще са резултатите. Но не е допустимо да приемаме решения за реформи и след това да няма средства за тях. И така, трябва да има яснота в нашата позиция, трябва да има твърдост и пожелавам на госпожа Йенсен успех. Благодаря. Доминик Рике има думата. Благодаря, господин председател. Искам да задам няколко въпроса, но първият от тях, най-важният е по-скоро прагматичен или тактически. Свързан с отношенията с комисията, как се, как виждаме нещата през следващите седмици и месеци? Имаме два проблема. Първо има един ретроспективен проблем. А, дължими суми. А, важен е той. След това а, може да а, видим дали не е лошо да се обмислят тези въпроси и в рамките на бюджета за 2014 година. Но това е доста хлъзгав път. Е, доста труден е този проблем за разрешаване. Да не говорим, че все още не е намерил своето легитимно решение, на което настояхме в предходните дискусии. И така, е, всъщност задам този въпрос в рамките на бюджета за 2014 година за него имаме две възможности. Или ще имаме многогодишна финансова рамка, или няма да имаме все още такава рамка. И ам, разбира се, следи нещата с голям интерес. Преговорите в момента текат между председателството и държавите членки. Има някаква малка възможност да се стигне до предложение на края на февруари но има опасност и датите да бъдат неприемливи или пък да не бъдат приети и толкова. И така. Може ли да се очаква някакво теоретично споразумение и съгласие от страна на парламента преди март? За съжаление, опасявам се, шансовете за това са твърде слаби. Това казва и докладчикът по темата. И ако нямаме резултати до март, може да се е, окаже, че трябва да чакаме до октомври или даже ноември 2013 година. Също времено ние трябва да продължим да работим. Тук а, оставаме а, принудени да чакаме се за, за тен дъх до края на годината. И така, какви са предложенията, които ще направят нашия докладчик и парламентът? И ще чакаме ли съвета от февруари, преди да определим позицията си? Е, ще сме готови ли да чакаме до октомври или ноември, за да определим позицията си? И ако вземем решение за позицията си още сега, каква ще е тя? Да готвим бюджет, който да се основава на 2013 плюс 2%. За мен това може би е разумно решение. И оттам нататък ще видим какво ще се случи с многогодишната финансова рамка. По-добре е така, отколкото да чакаме диванче праз, да видим какво ще стане. В крайна сметка, може да се е, работи на принципа 2013 година плюс 2%, а, но въпросът ми е какви са проблемите, евентуалните проблеми, свързани с това. И а, можем ли, и, или пък трябва да чакаме многогодишната финансова рамка да се работи с екстраполации. Благодаря, Изабел Дюра. Господин Рике ми взе думите от устата, без да си дава сметка за това. И слуша внимателно различните позиции и позицията на докладчика. Да, действително графикът за мен е най-сложният въпрос тук а, и постигането на съгласие. От една страна чакаме многогодишната финансова рамка, от друга страна имаме а, забавените плащания. А, какво става те? Кога ще се изплатят? А, говореше се за тяхното забавяне първо за марта, сега изведнъж се каза, че ще се чака чак до септември. Оттам нататък какво става с а, бюджетните кредити за плащания и за поети ангажименти и оттам нататък въобще ще постигне ли съветът някакво съгласие през февруари? Ясно е, нямаме в момента предложението пред себе си, но все пак е ясно, че е много вероятно да се настоява на суми които са по-високи от предложените господин е, Ромпой. От там нататък е, става дума за политически преговори, но също времено трябва да напредваме. Трябва а, е, и тук да се работи, за да се постигне някакво мнозинство. И така, имаме възможност да направим стратегически избор за, за календара и за двете неща, по които все още чакаме резултати. Парламентът настоява на добър, солиден бюджет, но ето, докладчика казва, надяваме се да се постигне възможно най-бързо до решение по многогодишната финансова рамка и след това по бюджета. Но честно казано, аз не мисля, че трябва да се бърза по многогодишната финансова рамка. Защо а, трябва да се бърза? По-скоро трябва да се работи по-внимателно и а, за това трябва да се обсъди много внимателно въпросът за графика. Благодаря, Ивайло Калфин. Uh, you, uh, a... Благодаря ви, господин председател. Само една реакция на току-що казаното от Изабел Дори да постигнем споразумение по многогодишната финансова рамка до февруари, както е вероятно да се случи. Това ще бъде споразумение в съвета. И много пъти сме казвали, че каквото и решение да се вземе в парламента, то ще бъде в пакет с правното основание и с приоритетите в правното основание. Това означава, че не смятам, че е реалистично че през март ще можем да кажем да или не на рамката. Ще отнеме време. Трябва да бъдем реалисти, ако искаме да се придържаме към позицията си. Ако ще си я сменяме, вече това е нещо друго. Това означава, че трябва да започнем да работим по бюджета с някои предположения, най-вече по обема, по размера на бюджета за 2014. С някои неизвестни, много колеги попитаха комисията да я помолиха да се разгледат оставащите плащания от миналата година. Защото и аз се шокирах, като видях 16 милиарда в доклада. Бях чул 2,9, но може би малко повече, но ако имаме 16 милиарда висящи, това означава, че през април комисията ще спре да плаща. Така че наистина смятам, че комисията трябва да каже каква е ситуацията. Това е информация, която не е теоретична. Можем да получим цифрите, така че да решим по бюджета. В противен случай ще бъде много трудно и ще работим с предположения за рамката през следващите няколко месеца и не виждам възможност да се договорим през март месец. Благодаря. Благодаря, Ивайло. Сега ще дам думата на генералния директор на Генерална дирекция бюджет на Европейския съюз, но преди това нека да се извиня за това, че пристигнах с закъснение. Благодаря на Жан Люк, че пое председателството, но ето на, така е през зимата влаковете не успяват винаги да спазват графика си в Европа. Само един коментар, който е в хармония с казаното от Ивайло Калфин. По многогодишната финансова рамка комисията по бюджета ще трябва да уточни своята позиция преди да са взети крайните решения за таваните. не можем да избегнем това. Става дума за дневни ред за следващия съвет. За следващия Европейски съвет. И има нещо скандално тук, казвам го пред всички. Нямаме каквато и да било официална информация за начина по който протичат тези преговори от Европейския съвет от ноември насам. Има постоянни, много интензивни контакти, които са ограничени до много малък брой лица сред държавните правителствени ръководители и много малък брой лица в Европейската комисия. Оттам нататък не е включен който да било от Европейския парламент. Има някакви слухове, които изтичат в медиите и от тях научаваме, научаваме че всеки Божий ден общата сума, по която се преговаря, спада. И така, с всеки изминал ден броя европейски депутати, които биха могли да одобрят крайния проект, спада. Защото на този етап размерите са такива, че общия брой кредити за периода 2014-2020 година е нетно по-малък от предходния период. Тоест нямаме дори замразяване на бюджета, а имаме сваляне на таваните за следващите 7 години в сравнение с реалните е, бюджети, гласувани и е, прилагани от 2007 до 2013 година. И така, от началото на преговорите до сега това са резултатите. А говорим за гъвкавост, говорим за собствени ресурси и говорим за средносрочен преглед. И така ще видим дали през феврари, т.е. след 15 дена, Европейският съвет, който е записал точката в дневния си ред, ще постигне единодушие. Ако това не стане, тогава споразумението ще се отложи. Ако се стигне до позиция на съвета, от, гледна, от правна гледна точка, това ще се разглежда като политическа договореност, т.е. това ще е част от заключенията на съвета. От там нататък този текст трябва да бъде трансформиран в позиция на съвета на министрите, за да може да започнат действителните преговори между съвета на министрите и парламента. Това означава, че парламентът през март да, от процедурна гледна точка ще трябва да изрази своята позиция, която обаче няма да има реална политическа стойност. Става дума за една реакция – спрямо компромиса, постигнат е, с единодушие от Европейския съвет. От там нататък ще започнат преговорите за правното основание по трите категории текстове, които имат различни статути от процедурна гледна точка, а именно регламентът на съвета, където има една процедура, след това междуинституционалното споразумение, където имат други правила и правното основание, а е именно онова, което онези, които са свързани с най-скъпите политики, тази на сближаването и тази в областта на селското стопанство. Ако обаче се забавят нещата след 1 януари 2014 година, това по никакъв начин няма да е повина на парламента, ще е повина на Европейския съвет, който не е взел решение преди предвидената дата, а именно преди края на 2012 година. Така че, в тази ситуация парламентът и съветът действаха безупречно. Парламентът даде своите съвети в рамките на комисията ШУР, оттам нататък Европейската комисия представи своето предложение през юни 2011 година, спазвайки графика от предишното междуинституционално споразумение и парламентът многократно а, прие по предложение на своите докладчици резолюции, в които заявяваше своята позиция по различните предложения, които се обсъждаха. И така, след като уточних всичко това, господин генерален директор, можете ли да ни съобщите как вижда нещата комисията и да отговорите на въпросите на нашите колеги? Благодаря, господин председател. Що се отнася до процедурата, мисля, че вие описахте ситуацията много точно. Няма твърде много неща за добавяне. Ясно е, че има проблем с графика, който можем да очакваме. И от гледна точка на комисията, комисията трябва да изготви своето предложение за бюджета към края на април, началото на май, за да може да се спазва класическият график. От там нататък трябва да се вземе решение в основа на какво ще направи своето предложение комисията. Но тук предлагам да изчакаме резултатите на Европейския съвет от 7 и 8 феврари. Що се отнася до въпросите, зададени по отношение на положението в края на 2012 година, мога да потвърдя някои цифри, които бяха споменати тук. Първо, мога да потвърдя, че през ноември и декември исканията на заплащания водят до непокрити плащания от 16 милиарда евро в края на годината. Предходната година тази цифра беше 11 милиарда, а по-предишната 5 и половина. И така. Виждате каква е тенденцията. Всичко това се случва поради факта, че някои програми е, стигат, в, е, своята най... Е, стигат до своята най-активна фаза и са необходими доста плащани. По отношение на връзката с коригиращия бюджет. Става дума за милиарда, 2,9 милиарда вече в общи линии са изплатени. Комисията е поела ангажимент, потвърдени от останалите институции, да има проекто коригиращ бюджет, който да се занимае точно с тези конкретни измерения на плащанията и комисията ще си изпази поетия ангажимент. Така че, доста скоро можете да очаквате първото предложение за коригиращ бюджет във връзка с непокритите плащания от края на месец октомври до края на годината. Що се отнася до тези 16 милиарда, заявени през ноември и декември, за останалите суми трябва да се види какви ще са развитията по нивото на плащанията. Знаете, че комисията представя проекта коригиращ бюджет, но същевременно има липса на бюджетни кредити за плащане. Това е въпрос, който ще възникне сравнително рано през годината, но а, все пак след месец март. Това е по графика. А сега, що се отнася до нивото на непокритите плащания в края на 2012 година, То е 217 милиарда евро което ще бъде уточнено в, е, е, включено в проекта Коригиращи бюджет за края на годината. Сега по отношение на преговорите. От гледна точка на комисията сме съгласни с е, анализа представен тук, а именно с разочарованието, което беше изразено по отношение на начина по който се водят тези, преговори, тези преговори между двата елемента на бюджетния орган. Настояваме преговорите да започнат да се водят незабавно, а не в последната минута – И начинът по който се действа по второто предложение на комисията не е приемлив. Вече два пъти успяваме да спасим положението заедно. Първият път това беше сравнително лесно, втория път беше на косъм. Така че в рамките на бюджетната е, процедура се връщаме към текста, към конкретните цели, заложени в Лисабонския договор, а именно да се улесни бюджетната процедура. И повтарям, че комисията от своя страна ще направи всичко възможно нещата да се регулират още от самото начало на работата по бюджета. Това е по тази точка. Нека сега да направя коментар върху нещо повдигнато от Раймер Бълге за бюрокрацията. Тук а, искам да кажа, че в комисията сме особено обезпокоени от начина по който а, се развиват преговорите по някои законодателни текстове. Съвсем скоро ще изготвим един кратък доклад за напредъка по опростяването, в което ще заявим нещата ясно. И ще настоим за сътрудничество между двата органа на бюджетната власт. основни проблеми в съвета, но и в парламента в някои случаи са свързани с микроуправлението. Тук работим за гражданите. Задачата ни е много важна. Налага се да се направи много за опростяването, за да може използването на фондовете да бъде ефикасно. Това е нашата цел. И за тази цел трябва да се договорят някои неща между парламента и съвета, а, за да влезат в сила тези текстове за използването на фондовете. И накрая, по отношение на положението през 2013 година с плащанията. Остават 11 милиарда между а, плащанията предвидени в бюджета и тавана. 11 милиарда. Не е малка сумата. Казвате, не е достатъчна, защото всъщност се искат 16. А, да, затова трябва да настоим за много строго управление на сумите, на плащанията и можете да разчитате на информацията, която ще е, е готова да ви предостави комисията. Готови сме да ви предоставим всякаква допълнителна информация за а, срещите и обсъжданията по време на обсъжданията по непокритите плащания. Благодаря. Благодаря, госпожо докладчик. Имате думата за заключителни коментари. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички колеги за всички бележки, които направихте. Много са навременни всички коментари. Няма да говоря много продължително сега. Сега от една страна имаме рамката, от друга страна бюджетът за 2014. Има, разбира се, обаче връзки между двата проблема. Трябва да се учим, докато действаме. Това е положението, в което сме. Още от самото начало имаме таваните за 2013 година и ще видим от друга страна как се провеждат преговорите по многогодишната рамка. Както казах обаче от самото начало, ние не сме напълно изгубени. Имаме предложението на съвета, а комисията ще може да излезе с предложение, върху което ще можем да надграждаме. Ще бъдат странни обаче преговорите, и поради тази причина бих очаквала да има много сериозна подкрепа и сътрудничество при работата ми по бюджета. Очаквам с нетърпение съвместната ни работа с докладчиците в Сянка. Очаквам с нетърпение работата и с господин Лавия по плащанията, защото въпреки, че това е въпрос за бюджета за 2013, това е ваша отговорност ще трябва да видим как се развиват двата проблема в контекст, защото иначе рискуваме да имаме огромно забавяне, огромен обем от плащания, които ще се прехвърлят от 2013 година, ако не внимаваме в нашите действия. Също така бих искала да чуя и някои конкретни приоритети, по това, което правим. Сега не навлязох в толкова много детайли, но мисля, че това е нещо, което трябва да се спомене. А също така, за да може и широката общественост да разбере, че това са не просто цифри и факти, да, нещо отдалечено, може би, далечно, но все пак става дума за реалния свят наистина ударението върху младежката безработица е реално. Миналата седмица гласувахме по предложенията, които бяха направени за препрограмирането на социалния фонд. Виждаме определено, че в голям брой страни Младежката безработица наближава 50%. Ще видим и през бъдещите години как демографията променя ситуацията, застаряването на населението и ще се изправим пред едно младо поколение, което никога не е работило и не знае какво означава да работиш. Това ще бъде истинска катастрофа и ние трябва да направим всичко възможно да променим ситуацията. Още една област, в която до доста често съвета излиза с предложения по бюджета, които не са по същество. Знаем, че агенциите трябва да работят и сега пък изведнъж имаме нужда от нови агенции в областта на финансовите регламенти. Трябва да изчистим случващото се в финансовия сектор. И е интересно как тези агенции се изграждат и след това пък имаме сериозни урязвания на техните бюджети. Трябва да гарантираме, че агенциите, които сме създали, наистина работят, за да ни изведат от кризата и да създадат една истинска стабилна финансова система. Важно е да се стигне до едно добро функциониране на вътрешния пазар. Това е важно за растежа в Европа и ние трябва да гарантираме, че тези агенции разполагат с бюджет, от който се нуждаят. Наскоро проведохме много интересна среща с трите агенции в финансовия сектор, които изпитват така сериозно раздразнение по отношение на своята ситуация. Отчасти се финансират от европейския бюджет, а отчасти от националните бюджети, което създава редица проблеми. Някои държави членки не могат да плащат. Ако има пък излишък, не могат да се върнат тези пари на държавите, защото регламента не допуска това. Искат тези плащания да стават на отделни траншове през годината. Създава се допълнителна бюрокрация възниква и проблемът с независимостта на агенцията. Наистина това е един въпрос, който бихме могли да включим в бюджета за 2014 година. Трябва да гарантираме, че са налични необходимите средства и че финансираме качествено тези агенции, които са жизненно важни за функционирането на Европейския съюз. Благодаря за всички коментари, записала съм си ги и наистина очаквам нашата съвместна работа по тази, тази бюджетна процедура, която е повече от интересна. Мерси, Ан. Euh, Благодаря, Ан. Ейда, кратък коментар. Заповядай. Sobre lo que ha dicho Ние ще продължим да работим съвместно по тази тема. Искам само да знам дали сроковете за внасяне на изменения са достатъчни. Ще се гласува на 20 февруари и дали бихме могли да получим 2-3 дена повече за измененията е, и е, да има време за превод. Е, Благодаря. За съжаление, по отношение на писмения превод, а, а, е, измененията ни трябват задължително преведени, няма как да се а, да бъдат преведени а, е, до, в рамките на графика и така. На 29 е крайния срок за подаване на изменения, гласуване на 20 февруари в комисията, след това през март в пленарна зала. И може да се окаже, че в една и също пленарна сесия. Гласуваме по насоките за бюджета за 2014 година и по реакциите на предложението, е, евентуалния компромис, постигнат в Европейския съвет по многогодишната финансова рамка. И така, препоръчвам да, за, да продължим по многогодишната финансова рамка и след това да видим проекта на Моника. Това е логично. Господин Калфин, вие сте нашият докладчик. Господин Калфин, за когато забелязвам, че той вече не седи тук до мен, заедно с заместник-председателите. Това не е по никакъв начин а, санкция. А, не, просто Ивайло Калфин официално ме информира, че е подал ставката си като заместник-председател на Комисията по бюджета, тъй като е била избрана от своята политическа група на социалистите и демократите за нов докладчик на своята политическа група в Комисията по бюджета, замествайки Гора... Горен Ферм, който пък е бил избран за заместник-председател на групата на социалистите и демократите. И така. Вътрешните правила на политическата група забраняват в една и съща комисия да се дават две важни длъжности на един и същи депутат и за това групата на социалистите и демократите трябва да го отегли от неговата позиция и да предложи нов кандидат за заместник-председател на нашата комисия. за да се спазят условията. И така, Ивайло, по многогодишната финансова рамка. Господин председател, очаквам с нетърпение съвместната ни работа. Така иначе по-добре да се гледаме лице в лице, отколкото да спим един до друг. Така че очаквам бъдещата си работа. По финансовата рамка ние правихме тези обсъждания. Казахте, че парламента не разполага с официална информация. Това, което разполагаме, с което разполагаме в Брюксел е, че държавите членки, оркестрирани, дирижирани от Ван Ромпой, ще се приближават до компромис на 7 и 8 февруари и това споразумение по отношение на разпределението на обема ще бъде нещо, което не е толкова далечно от това, което видяхме през ноември. Има някои отворени въпроси, нерешени все още включително частта с приходите и закъснелите плащания. Ще видим какво ще се договорят, но като цяло ми се струва, че това е общото настроение сред държавите членки. Това не е добра новина нито за нас, нито за тях защото не виждаме нищо на този етап, не сме видели нищо а, през ноември от а, приоритетите на парламента, никакво движение, приближаване не виждаме към пар... а, приоритетите на парламента от ноември насам. Така че, освен ако няма някаква много хубава изненада, което е малко вероятно в тази област, се опасявам, че ще се стигне до нещо доста сходно на предложението от ноември но пък няма смисъл да се правят и прогнози за това какво ще получим, ще видим какво ще стане и ще реагираме. Неколкократно сме говорили с съвета и с председателството и сме казвали, че не това очаква парламента, за да се стигне до споразумение. Такова едно споразумение ще ни постави в много трудна ситуация. Мисля, че това, което трябва да е, решим не е по настояще а в идните дни, е това каква резолюция ще приеме парламента през февруари. Този въпрос продължава да изплува. Казвали сме си всичко, няма информация информация, не можем да кажем нищо ново. Но може да има някои идеи нови, така че предлагам още веднъж да проведем консултации, вие да проведете консултации между политическите групи с ръководството на парламента и ние да вече да решим дали да се стигне до такава резолюция. Вече по отношение на съдържанието тя ще е ясна, защото нямаме какво ново да кажем. Merci. Reimer, благодаря. Раймер, е, за допълнение. Е, Нека най-напред да поздравя Ивайло за неговата нова позиция. Оценявам високо факта, че благодарение и на тази промяна все пак можем да продължим нашето сътрудничество. Благодаря за чудесния анализ. Да, разбира се, знаем, че в случая на определени споразумения се стига до много трудни обществени политически дискусии. Има и огромен натиск върху някои делегации тук в парламента. Трябва да сме пределно наясно също така, че от самото начало работим по този пилотен проект и по време на унгарското, полското председателство се отвори а, вратата към нашето участие на неофициалните заседания на съвета. Много хубаво, но а, още сега виждаме, че при съвета по общи въпроси се натъкваме на сериозни проблеми. Например, как работим по съдържанието след Лисабонския договор и каква е гледната точка на съвета. Това е един от реалните проблеми, пред който сме изправени. Възползвам се от възможността също така а, да призова комисията да не се предава, да не се отказва от собствените си приоритети през следващите няколко седмици, защото парламента се бори и за това. Това е опитът ни от предния път и не искам да се повтаря тази история. Останете силни, останете категорични си помислете какво означава това решение за единството на бюджета, за гъвкавостта на бюджетните процедури и разбира се също така за собствените ресурси и за принципите, които са заложени в договора и всички трябва да си помислим през следващите седмици. Готови ли сме да влезем в трудни преговори, за да постигнем нещо, което все пак може да доведе до споразумение. Но също така, когато говорих по-рано тази сутрин, готови ли сме да приемем други альтернативи, което няма да означава, че всички наши приоритети, проблеми и предизвикателства ще бъдат прияти и разрешени, но пък което може да гарантира по-добра ситуация, ако имаме друго предложение, което получим от съвета. Много е важно всички контакти с Ирландското председателство, както и с председателя на Европейския съвет се задействат, а, така че да се покаже много ясно, че те трябва да следват този пилотен проект, а не а, в момента да се отказваме от нашата позиция. Благодаря. Мерси, Раймер, мерси. Благодаря, Раймер. Благодаря, господин докладчик Салвадор. Благодаря, господин председател. Искам също и аз да поздравя Ивайло Калфин с избора му за координатор на групата на социалистите и демократите. Надявам се, че мога да работя с него по много коректен начин, така че това да бъде в полза на бюджетната комисия. Пожелавам му всичко най-добро като заместник председател на групата на социалистите и демократите. Сега по темата за преговорите. Аз съм изцяло съгласен с това, че нашата позиция вече е изцяло определена. За разлика от съвета, ние имаме демократична и прозрачна процедура. Нашите мандати се съгласуват, съгласуват се от много депутати и в крайна сметка имаме и резолюция, по която гласувахме миналата година и по която получихме мнозинство, дори по-голямо, отколкото беше по доклада в Шура. И по този начин ние успяхме да изразим мнението си, без значение как е, ще изглеждат нещата на, 6, на 7-8 февруари. Това, което ми създава по-голяма загриженост е, че е, доколкото си спомням, господин Ван Ромпой изрази идеята да се действа на двустранна основа с е, делегациите на съвета. И сега има надежда, че всичко ще бъде изяснено по време на вечерата преди 7-8 февруари и е, се е, изказва надежда, че при двустранни преговори ще могат да се постигнат някакви резултати. Ако той не желая да е, предложи още по-големи съкръщения по отделните е, редове от бюджета, по които няма да се постигне споразумение. Е, аз не виждам големи шансове за успех, защото Европейският съвет няма да даде зелена светлина на тази процедура и не вярвам също така, че този регламент на съвета, а когато пристигне в Европейския парламент, ще получи квалифицирано мнозинство. Точно обратното, мисля, че е, в процедурата по съвместно вземане на решение, която ще бъде открита от най-важните комисии, например тази по селско стопанство, регионална политика е, и други, е, всички тези регламенти, които са по ОСП, със сигурност ще претърпят много голямо въздействие от процедурата по съвместно вземане на решения. Трудно е, например, е, в регионалната политика, когато съветът участва в вземането на решения и когато се знае, че е, цифрите са много по-низки от е, това, което си представя парламента, т.е. че има много големи отклонения. И още една точка, която е много важна, искам да спомена, политическата воля на отделните депутати от националните делегации и от политическите групи е различна. Има стимули, Ако, например, съществуват стремежи на европейско равнище да се приемат горните граници, да, ако има повече желания за удължаване, отколкото по нов сценарий, тогава вече нещата стават проблематични. Ние можем да действаме изправ... не можем да действаме изпреварващо, ще трябва да чакаме решенията на Европейския съвет от 7-8 февруари. Трудно е днес да вземем отношение дефинитивно по тази тема. Трябва да спазваме мандата, който сме възложили на нашата делегация за преговорите. Благодаря, Салвадор. Много е важно да поздравим, че председателя на делегацията на ЕНП в нашата група може отново да ходи и да се движи. Аз не искам да се изкажа от името на НП. Във връзка с казаното миналата седмица, тук има разлики в сравнение с предходните финансови перспективи. Вало, поздрави между другото за новата ти позиция. При всички положения има разлики в сравнение с предходните финансови перспективи. Трябва да има ясен мандат за преговорите. Съветът в някакъв момент ще трябва да стигне до позиция и трябва да сме готови да повторим някои неща. По някой път има списък с пет елемента, по някой път с три. Трябва да има яснота, трябва да има одобрение от комисията. И основните въпроси са ресурсите. Знаете много добре, господин председател, за какво става дума. Знаем те много добре как няма реакции на този етап. Вторият важен въпрос са конкретните суми. Знаем много добре, че има разлики. Третият въпрос е въпроса за гъвкавостта. Дали наистина може да се прилага гъвкавост в тези условия. Това са елементи, които, както, по които, както каза Салватор, няма особено обещаващи изгледи на този етап. Има един елемент, който беше споменат от Раймер. Става дума за продължителността на финансовата перспектива. Тук а, виждаме основния въпрос, по който може да бъде постигнато някакво споразумение. Защото в комисията Шур се беше е, вече беше казано. Може да има решение 5 плюс 5, може да има решение в рамките на 7 години, обаче първо да се работи по първите 4, след това последналите 3. Онези от нас обаче, които познават работата по средносрочните прегледи, много добре знаят какво става. Като се стигне до средносрочен преглед, всички се запъват и никой не иска да се преговаря по сумите. И така, господин председател, какво да правим. Финансова перспектива за 3 години, след това още 5 години, с нова комисия, нов парламент. Ако не се работи така, трябва да обърна внимание на колегите си тук, че за пореден път ще имаме ситуация, в която на ново председателство на комисията няма да има възможност да повлияе на бюджетната рамка, за да може да проведе политиката, заради която било избрано. От демократична гледна точка за мен това е недопустимо. Не може да има големи политически програми, големи решения, взети от електората, от множество милиони души и да се каже, е да, обаче бюджетната рамка е замразена и толкова и така. В духа на демокрацията, в духа на а, гласа на гражданите, трябва по-скоро да се спрем на последната възможност. Това го повдигам в лично качество. Там нататък, надявам се, че докладчика ще може да ни предостави такива предложения. Една възможност да се работи в рамките на 3 плюс 5 ще е, ни даде по-голяма яснота, защо не се е договаряме за структурните фондове, как може да има по-голяма гъвкавост, да не се пренасят някакви цифри от 2018 до 2019 година. Нямаме е, да не се определят от сега цифри за тези години, тъй като нямаме яснота какво ще е положението тогава. И така, много по-добре е да се работи в рамките на 5 години. А, обаче а, и комисията има своите преговорни цели на този етап, по които се бори с зъби и ногти и затова няма как да си позволи да настоява и на това. И така, нека да бъдем малко по-открити и с това да излезем на избори. Благодаря, Джеймс. Поздравления за безупречния анализ. Защото да, често спрямо британските колеги и техните предложения, тук има известна резистентност. Но ето, виждате, Джеймс ни припомня, че Великобритания исторически е поне 100 години по-напред от, от е, континента, от Европа, по отношение на демокрацията. И така, мисля, че от неговата уста е съвсем е, легитимно да излезе точно този призив, свързан с демократичната легитимност на Европейския съюз. И докладчикът, вярвам, си отбеляза този коментар. László има думата. Заповядайте. Köszönöm a szót, elnök úr. Itt többen emleget... Благодаря ви, господин председател. Много от вас споменаха три въпроса гъвкавост, собствени ресурси и средносрочен преглед, междинен преглед, извинете. Това са ключови въпроси, ключови моменти, Не смятам обаче, че трябва да се използват каквито и да било отстъпки, е, за да се постигне каквато и да била от тези цели или пък бюджета да казва да на рестриктивните мерки на съвета. Не смятам, че трябва да тръгваме по този път, защото по този начин ще се стигне а, до водене на едни преговори от доста търговски вид. И така или иначе всички виждат, че са необходими реформи в европейския бюджет, но също така навсякъде в Европейския съюз са необходими реформи. Така че ако се приеме това предложение, ще замразим положението за 7 години. Това няма да помогне на европейския проект. Ето вече сме януари, почти февруари. Вече виждаме, че трябва да се работи по бюджет 2014, предстоят избори и дори и заради рамката, заради времето, може би ще е по-добре да получим удължаване с 3 години и след това за 5-7 годишния период той вече ще се задейства. Аз лично бих избрал 5 годишния период, но знам, че в работата на комисията този по-кратък период ще представлява известна трудност. Това, което има значение в момента е, че нямаме решение за всички проблеми. И със 7 годишния бюджет, ако го приемем и действаме така, все едно той е решение, просто ще е, циментираме настоящата ситуация, с което няма да отговорим на предизвикателствата. Трябва да работим много енергично по въпроса и трябва да заявим пред съвета, че няма просто ай така да приемем каквото и да било предложение, което ни се предлага. Monsieur le rapporteur. Благодаря. Сега докладчика. Не, добре. Е, вуаля, вуаля, вуаля. Вуаля. Е, je voudrais. Бих искал да направя тук едно сравнение. Сравнение с мореплаването ако сравним цифрите от миналото, от 2007 до 2013 година и цифрите от последната година на този период, т.е. тази година, 2013. 150 милиарда са парите задължения 132,8 милиарда са плащанията. През ноември Европейския съвет стигна до предложение за компромис с, за намаляване с 73 милиарда на цифрата на плащанията, което означава бюджетни кредити за поети ангажименти от 100 37 милиарда средно годишно от 2014 до 2020 година. А пък през 2013 има 151 милиарда. И така виждате какво става. Дори нямаме замразяваме. Има много голямо намаляване. И така. Междувременно научаваме, че сме още по-низко 73 милиарда и така. 2020 година има опасност да се озвем с европейски бюджет, който е по-нисък от реалния бюджет на Европейския съюз преди кризата с Лейман Брадърс. Тоест, с 15 години ще сме изостанали. И така. Какво е моето морско сравнение? Корабът е в морето. В момента обаче той по-скоро се държи като подводница. Това е възможно. Може да се живее под повърхността на морето, ако а, има някакъв вид шнорхил. А, трябва да се внимава да няма някакви подводни е, препятствия и прочие. Е, Шнорхила помага, е, виждат се някакви подводни препятствия, обаче в един момент трябва да се излезе на повърхността. И за това говорим за клаузата за преглед. Ако не, ако корабът продължи да потъва, потъва, тогава няма да има вече контакт с повърхността и политическият натиск, натискът, е, т.е. под давлението на голямата тежест отгоре ще има авария. Да, във връзка с подводното плуване без Шнорхил. Ще обсъдим ли собствените ресурси? Сега или по-късно? Сега ще ги обсъдим, ако искате, заповядайте. Всички знаем какво беше решението на Екофин от преди няколко дена да вземе е, решение е, в 11 държави членки да се прилага данък върху финансовите операции. Много добре си спомняме, че тук заедно с госпожа Йенсен внимателно очакахме е, да се вземе това решение без да се месим. От тук нататък вече можем да мислим възможността бързо да изготвим доклад и да настоим този данък да се трансформира в собствени ресурси. По отношение на правното основание работи ЕКОН, но това за собствените ресурси е в нашите правомощи. Надявам се, че не се бъркам за процедурата, така ли е? Ако се бъркам, поправете ме. Тук просто искам да кажа, че нещата са и както по-рано, да видим дали комисията ще направи и двете неща едновременно. Комисията трябва да направи предложение е, дали е, изцяло или частично този данък да се трансформира в собствени ресурси. Тук въпросителната е, е върху следното. Дали или не комисията ще направи предложение по двата въпроса едновременно или е, ще се ограничи е, първо до предложение върху многогодишния... А, извинете, върху данъка върху финансовите операции, а не е, върху собствените ресурси. И това ще означава, че трябва да изчакаме. Нека да видим, за да не се окаже, че дебатът е решен, решен преди да започне. Да, в крайна сметка мисля, че точно това ще се случи на Европейския съвет през феврари, защото ако принципът е договорен, тогава Европейската комисия ще се погрижи нейният глас да бъде чут. И а, ще предприеме този път. Ако ли не, ще се озовем в доста по-сложна положение, ако сме започнали да работим по темата. И така. Обсъждахме вече с вас, с много от вас, решенията прияти от Екофин и си даваме сметка, че има множество процедури. Развода, патентите, и сега данъка върху финансовите операции – това са все области, по които не можеше да се стигне до решение в рамките на 27-те държави членки. За това е взето решение да се работи а, с по-малък брой страни. И сега. А, собствените ресурси са следващият етап, както припомня Изабел Дюрант. И така. Тук ви предлагам следното. Да приключим по а, бюджета и по многогодишната финансова рамка – и съвсем накратко, нека да дадем думата на нашия докладчик по другите институции, който ще говори по-конкретно за бюджета на нашия парламент. И след това трябва да гласуваме. Припомням ви, че по бюджет на парламента процедурата е малко по-различна. Става дума за нашия бюджет и става дума за предварителен проекто бюджет, който трябва бюрото да изготви и по който ние в Комисията за бюджета днес приемаме основните насоки, тръгвайки от предположението на нашия докладчик. И така предлагам да дадем думата на докладчика и след това в 11 часа започваме гласуването по доклада на Моника. Госпожа Холмайер, заповядайте. Либера Уважаеми господин председател, благодаря. В началото искам да помоля е, колегите за извинение, защото все още сме много в началото на годината и в е, началото установявам, че е, трябва да е, предам най-добри пожелания на моята колега Едит Херцог е, във връзка с оздравяването й. Възхитена съм, че тя тук е сред нас, но моля и за извинение, че някои изменения трябваше да бъдат внесени много късно, защото с нощи имаше възможност да се направят последните съгласувания. Първо за нашите насоки. Като основа за насоките аз взех нашата дейност в съвместната работна група с бюрото и това, което ние заедно с всички политически групи успяхме да постигнем в рамките на тази работна група. И то, разбира се, трябва да послужи като основа за следващата бюджетна година. Ние, от една страна, решихме да направим опит е, е, да не се увеличи много бюджета, да предвидим определени економии. Някои вероятно са забелязали, че администрацията е, всъщност е направила нещо различно от това, което ние искахме първоначално. Ще говорим и за това, но принципното ни намерение беше да намалим малко пътните разходи, да направим някои економии в връзка с неплатените ликви и с градния фонд и сградата КАТ има всъщност 8000 квадратни метра по-малко, отколкото е по проект. Искам също да посоча, че администрацията на парламента ни е, информираше много интензивно е, във връзка с е, сградата КАТ. Е, е, също така получихме и прецизна информация за проекта Конрад Аденауър в Люксембург, така както желаем в нашите насоки. Разбира се, е, ние сме включили и е, резултатите от други обществени поръчки и други дейности. Ние осъществяваме добър обмен с компетентните лица, що се отнася до следващото развитие на бюджета. Запознахме се с проучвания сравнителни изследвания между Европейския парламент, Конгреса на САЩ и Бундестага в Берлин и на следващата работна група ще представим резултатите. В тази връзка с очудване установяваме, че Европейския парламент, разгледано на глава от населението, причинява много повече по-малко разходи, отколкото да речеме Конгреса на САЩ или Бундестага. Сега, когато говорим за превод, трябва да посочим мултилингвализма, многоязичието. Разбира се, ако се говори само на, на английски или на френски, това няма да причинява разходи. Но Европейският парламент, за разлика от това, което е предмет на публична дискусия, не причинява толкова много разходи, колкото други парламенти. И това всъщност е малко изненадващо за мен, защото първоначално аз е, е, бях на мнение, че може би нивото ни по отношение на разходите, които генерираме, е под подобно на другите големи е, парламентарни органи. Е, сега е, също така има някои сфери във връзка с научните консултации за депутатите. Тук става дума за прияти и правни актове. Ние имаме значително по-малък потенциал за научни консултации, отколкото в други парламенти. И за това ние се споразумяхме администрацията да направи съответни предложения в тази връзка, но обратното, ако се правят предложения в тази връзка, ние се разбрахме, че бихме приветствали, ако е, се осъществи едно тясно сътрудничество с други институции, като например економически и социален комитет, защото е, при определени обстоятелства ние бихме могли да се сътрудничим, например в сферата на писмения превод, можем да постигнем економии е, от значителен размер и в други сфери, например IT, там бихме могли да работим и с комисията, така че това да доведе до значителни економии. В тази връзка, както и колегата Робял посочи, ние бихме е, желали в е, областите, където искаме да осъществим економии, е, да се осъществи едно по-добро административно управление, е, така че наистина да се постигнат тези економии. Обаче, ако става дума за действително подобряване и разширяване дейността на парламента, ние ще трябва да изпълним е, тези задачи. В е, този дух аз изработих насоките и се опитах да се базирам основно на това, което беше констатирано в рамките на работната група и в политическите групи като цяло. Сега по други финансовите институции. Искам само да посоча коментарите във връзка с Европейската служба за външна дейност, която все още се изгражда и която в финансово отношение ще ни постави пред някои предизвикателства. Също времено ние искаме от други институции много внимателно да оперират със своите бюджети, защото ние се намираме в економически затруднения в Европейския съюз. По тази причина трябва много внимателно внимателно и много економично да се отнасяме с нашите бюджети и е, то по начин, че е, да можем да е, реализираме нашите най-важни задачи. Е, ние пак повтарям, трябва да е, оперираме много економично със средствата. Не можем да си позволяваме големи разходи, дори някога да имаме желания, които искаме да изпълним. В този смисъл аз се опитах е, да съставя и насоките. Благодаря най-сърдечно на колегите, с които имах възможност да разговарям и признавам, че искам да поддържам и ще поддържам тесен контакт с колегите и в бъдеще, за да се опитаме да получим конкретните данни, да ги обсъдим, също така конкретния бюджет, за да можем да намерим добри решения, така че да можем да съставим добър бюджет на парламента и е, да приемем добри бюджети на другите институции. Благодаря, госпожо председател. Ивайло Калфин. I would like to thank very much. Благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря на Моника за работата, която извърши, за това, че заглоби отделните предложения. Малко странно е, че имаме 48 предложения и повечето от тях се акцентират върху върху бюджета на парламента, сме твърде щедри с бюджетите на другите институции и сме прекалено стриктни със собствения си бюджет. Нека да се надяваме, че те ще последват нашия пример и ще излязат със своите предложения. До голяма степен бихме подкрепили по-голяма част от предложенията, включително и компромисите, които са представени. Има някои малки проблеми с текста, но не смятам, че са най-важните, най-важните най-важното е как точно ще събираме собствените си ресурси. Това е голем, големия проблем и той ще получи своя отговор. Един въпрос обаче искам да повдигна, а, именно за пътя напред. Факт е, че парламентът създаде работна група с бюрото, е, за да се разгледат възможностите за повишаване ефективността на бюджета и предлагането на допълнителни промени. Има някои промени, които вече са включени, именно 29 е, милиона, които най-вероятно спестяваме годишно 2011 насам от бюджета на парламента. И все пак някои от решенията са в работен процес, те трябва да се вземат. Знаем, че финансовите служби работят с новите правила за пътуване и така нататък и така нататък. Все още има какво да се финализира в тази връзка. Но Парламента положи до този момент огромни усилия и сме готови да погледнем и в бъдещето, за да видим как точно да повишим ефективността на парламента. Това сравнение с Бундестага и с Американския конгрес е много важно. Може би наистина трябва да посочим тук, че тук става дума за Бундестаг и Американския конгрес наистина и а, успяваме да се сравним с тях, въпреки специфичните характеристики на Европейския парламент. А, това, което бих предложил е в заключенията и гласуването да не се включва факта, че това е в резултат от работата на работната група и бюрото. Защо? Защото очакваме е, генералния секретар да информира е, комисията за констатациите на групата и е, препоръките за бъдещи действия. Аз ще обсъдя това в рамките на нашата група. Просто не ми се струва добре да предопределяме изхода от дискусията. Да, има доклад на работната група, но не е представен официално на комисията. Беше представен на заседанието на координаторите, но мисля, че доклада и предложението заслужават едно добро обсъждане в парламента и вече в последствие да решим как да се процедира. Така че до известна степен ще има имаме предварително определене на дискусията, ако не са представени официално резултатите, защото има така два-три документа, които трябва да се представят и бих искал тук по този текст конкретен да имам разделно гласуване. Съжалявам, но преговорите продължават до последния момент. И това е единствената причина. Не, че отхвърляме това предложение, но просто бихме искали генералния секретар да представи най-напред официално работата на работната група, след това да се обсъди и вече евентуално да се вземат решения за бъдещата работа и да се вземе позиция по тези предложения изменения. Ето за това нашата молба е тези два-три текста да се остават на страна и да се върнем към тях, когато сме изслушали официалното представяне на генералния секретар. Благодаря. Е, Благодаря, Ивайло. Едит Херцог, е, която много се радваме, че можем да видим отново сред нас. Благодаря, господин председател. Е, съжалявам, че нямаше как да присъствам тук. Последните 6 седмици бях е, е, в болница. Благодаря много на колегите, че ме информираха, на Ивало, на Дерек, на Горан, които държаха връзка с мен. Благодаря много и на служителите на комисията. Успях да проследя какво се случваше. Искам да направя няколко основ... три основни коментара. Европейски парламент, този Европейски парламент се бори за повече Европа. И ако а, е, няма възможност да се увеличат средствата за бъдеще, тогава тази а, е, повече Европа ще трябва да се постигне с по-голяма ефективност. И накрая, по време е, в своята работа а, мога да приема само предложения, които а, поемат, а, вземат предвид и мнението на комитета на персонала, на служителите на Европейския парламент, защото ако нямаме е, е, добри служители, няма да можем да напреднем. Благодаря, а, е, Ейда. Благодаря, господин председател. Искам само да направя едно кратко пояснение. Едно изменение, което внесох, беше спорно поне ако не е спорно, доведе до дискусия. Това не беше мое намерение, поради което аз искам сега да дам някои пояснения. В първото разискване ние говорихме за общия бюджет и също така за ефективното му администриране. В моето изменение аз предлагам да се направи проверка дали може да има new management, lean management в парламента. Това е административен метод, който се прилага в различни, от много години в различните фирми, за да се оптимира управлението. Е, разглеждат се административните процеси, е, е, също така, да речем, бюрокрацията в Европейския парламент и могат да се направят опити за економии и за подобрения, така че да се отстранят всички от тези неща, които не носят допълнителна полза за управлението, за администрацията. Така могат да бъдат спестени време и пари. Какви са предимствата на този метод? Той не се прилага с консултанти, които да кажат как функционира Европейския парламент и да кажат какво да се прави и какво не. Не, ще се направят примерно работни групи, които ще включват депутати, членове на администрацията, асистенти, които могат да обхванат административния процес тук, могат да кажат е, кои процедури могат да бъдат подобрени, кои могат да бъдат отменени. Както беше казано, е, ние трябва да се е, опираме на помощта на служителите в парламента. Т.е. тези, които работят в парламента, могат точно да ни кажат дали трябва да се направят промени в администрацията, е, дали могат да бъдат съкратени някои неща. Смятам, че е, това е, е добър метод и ако и както казах, когато се прилага в частния сектор, в фирмите, той дава много добри резултати. Аз във всички случаи не твърдя, че трябва още от утре да започнем да го прилагаме, но би било добре да се запознаем с него, да си помислим дали не бихме могли да го приложим по подходящ начин и в парламента. Тези, които работят в парламента, те могат да разгледат цялостно как функционира администрацията. Казвам ви, можем да направим такъв опит. Господин Мулдър. Господин председател, мога да бъда съвсем кратък. Говоря от името на Джордж Лайън, който в момента се занимава с 7500 изменения в Комисията по земеделие. Не може да бъде тук. Като цяло обаче можем да подкрепим докладчика и можем да продължим по същия начин с осъществяването на економии от бюджета на парламента. Мадам ле рапортер, nous pouvons passer au... Благодаря, Ян. докладчик, можем ли да преминем към гласуването? Е, е, Господин председател, тъй като колегата Рубял говори тук за лин менеджмента, аз мога да посоча, че постигнахме съгласие по това, че устните изменения, които ще внеса като докладчик е, и с колегата Калфин обсъдихме, че с господин, с Доминик Реке ще направим устни изменения. Става дума за изменение 10 е, съгласно искането на социалистите ще е, заличим израза financial. Доминик Рике каза, че за него това няма да бъде проблем, е, така че няма да има нужда да провеждаме разделен вод, просто ще заличим израза financial. Молбата към колегата Робял беше възоснова на дискусията ние да посочим lean and efficient management, т.е. не един единствен метод на менеджмент да се прилага, а да можем да решим при избор между различни методи на менеджмент, кой е най-добър за парламента. И за това аз бих предложила да посочим Lean and Official Management, така че според нас няма да имаме никакви проблеми и ще можем да гласуваме заедно. Благодаря. Einsatz beim Kompromiss G. Още нещо при компромис Г. Мисля, че всички сте видяли, че там вече не, а, няма да гласуваме по текста, който е представен при компромис Г. Той ще спре The Catent Rebel Buildings и ще се включи of the fruitful dialogue and the zwischen и а, междинният пасаж ние ще го изключим така както а, беше поискано от колегата. Калфин и ще гласуваме отделно по изменение 35. Така че изменение 35 вече няма да бъде включено в компромис Г, а само а, изменения 36, 37 и 39. А по а, изменение 35 ще гласуваме отделно, защото колегата Калфин а, иска първо да бъде представен а, материалът от генералния секретар и след това а, вече ние ще трябва да си помислим помислим как да а, успеем да се справим с това. Така че по изменение 35 ще гласуваме отделно, а по компромис Г само а, това, което е свързано с 36, 37, 39. А, поради кратките срокове, надявам се, че не съм объркала нещо. Добре, в такъв случай. Сега ще можем да преминем към гласуването. Разполагате с списъка за гласуване по доклада на госпожа Холмайер. Имате ли карти за гласуване? Салвадор и аз нямаме карти. Салвадор и аз няма да извиним който е да било, който не си носи картата. Госпожа Суза за, против, въздържали се, нейното изменение от... се отхвърля. Шесто изменение е Едит Херцог на две части. По първата докладчикът е за. За. Против. Един. Въздържали се. Приема се. Втора част от Counterbalance до Areas. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 7 на Марта Андреасен. Несъвместимо. Кой е за? Трима против. Повечето. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 8 на Ричард Ашвард. Докладчиката е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Двама против, един въздържал се, приема се. Компромисно изменение главно А, без, думите finan... без думата financial. Кой е за? Против? Двама. Въздържали се? Няма въздържали се? Приема се. И така, преминаваме към компромис главно Б. За. Против. Един. Въздържали се. Приема се. Изменение 14. Докладчикът е против. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис на изменение С е оттеглено. Така че гласуваме по 15-то изменение на Ричард Ашвард. Докладчикът е против. За. Двама. Трима. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16 изменение на господин Торвал. Докладчикът е против. Кой е за? 8 души. Кой е против? Повечето. Отхвърля се. 17 на Алда Суза. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18 изменение. 18-то изменение трябва да се гласува, тъй като то не е покрито. А, понеже компромис е оттеглен на три части. По първата от further notes до January 2013. Кой е за? Против? Въздържали се. Един въздържал се и така първата част се отхвърля. По втората част, кой е за? Девет души. Кой е против? Повече. Въздържали се. Втората част се отхвърля. Третата част, не знам дали тя може да остане тъй. В този си вид. За. Девет против, въздържали се и трите части са отхвърлени. Компромис Д. За, против. Приема се. 21 изменение на Обединената левица, докладчиката е против за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 изменение. С устно изменение. Всъщност не, това е покрито от е, компромисни изменения Д. Обаче 25-то на Ашвър не е покрито, тъй като це не го приехме, така че за. против, въздържали се, отхвърля се. 26-то на ЕИТА с допълнително изменение, което е устно, а, да се включи думата lean and deficient. За? Против? Няма възражение въздържали се, отлично. Браво на Моника. Компромисно изменение е на две части, ако правилно разчитам. И така. Ако правилно съм разбрал, Има предложение да се гласуват по-отделно думите от in particular to travel expenses. Взема предвид, че Европейския парламент харчи по-малко средства на глава от населението, отколкото сравними по размер сравними национални парламенти и Американския конгрес. Необходима е подкрепа, за да може, финансова подкрепа, за да може Европейският парламент да изпълнява своята роля за демократично представителство. Това е. И така, нека първо да гласуваме по останалата част и след това ще гласуваме по това. Кой е за останалата част, кой е против? Един. Въздържали се? Добре. Сега, кой е за това, което току-що изчетох заедно с устното изменение на Моника? Кой е против? Дайте да се позабавляваме и да гласуваме електронно. 32 карти участват в играта. По гласуването, Моника, забравила съм си картата. За или против си? За. Добре. В такъв случай слагаме още един плюс. Край на гласуването. Двадесет един гласа за, деветима против. Приема се. С това можем да преминем към 29. с устно изменение, което замества Ластри 3 с previous. Кой за? Против? Въздържали се? Приема се. Тристо на Обединената левица е съвместимо. Кой е за? Трима. Кой е против? въздържали се, отхвърля се. 31. Изменение, подедено от множество либерали, докладчикът е против, кой е за? Против. Само НП. Въздържали се. Групата на докладчика губи. Доклад, предложението е прието. Компромисно изменение F. За. Против въздържали се, приема се. С което можем да преминем към 34-то изменение на Ричард Ашуърс. Докладчикът е против, кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение Г. С устно изменение – което е такава, че няма нужда да има разделно гласуване. Но компромис на изменение Г засяга изменение 36, 37 и 39. Покрива тях, но не и 35. От това поне разбрах. Отказаното от Ивайло. И така. По измен... И така, първо по компромис Г. За. Против. Двама въздържали се, приема се. Изменение 35. Кой е за? Кой, е, е, против. Кой е против? Сигурни ли сте, че сте против? Новият координатор на групата на социалистите се координира сам със себе си. И е, е, отначало кой е за, кой е против. Вижте, дайте да направим електронна проверка. И така, изменен 35. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Плюс Ангелика Вертман. 16 гласа за, плюс Ангелика Вертман, 17 гласа за, 16 против, а, добре, може ли този глас се брои за половина, половин глас, защото не е електронен? И така. Мнозинството в своята мъдрост прие това изменение. Сега преминаваме към 38 изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 39-то е покрито. 40. Подадено от всички либерали и всички зелени. Достатъчно ли е това обаче за и а, Обединената левица? Кой е за? Кой е против? Налага се да направя електронна проверка. Моля, гласувайте. Votez, continuez, continuez. Votez, votez, votez. Par temps de neige, euh, les doigts sont difficiles à remuer. Le vote est clos. В тези зимни времена са ни замръзнали пръстите, но трябва да се натискат бутоните. 17 гласа против, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 Множество автори за. Да повторим, добре. И там имаше гласуване по съвест. Докладчикът е против. Нека да направим електронна проверка. Заповядайте. Воте, воте, воте, воте. Le vote est clos. Le vote est clos. Край на гласуването. 11 за, 21 против, отхвърля се. 43 на Марта Андреасен. Докладчикът е против. Кой е за? Двама. Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 44 на Обединената левица. Докладчикът е против. Кой е за? Трима. Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 46 на Марта Андреасен. Докладчикът е против. Кой е за? Трима. Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 46 на същия автор. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 47 Ангелика Вертман за, против, въздържали се. Приема се. 48 на либералите докладчиката е за. Кой е про... за, кой е против? Трима въздържали се. Приема се. Мотивите към преамбюла. Изменение едно на групата на социалистите. Докладчикът е за. Кой е за? Кой е против? Един. Въздържали се, отхвали се. Второ изменение на, зелени, на Обединената левица. Кой е за? Против? Въздържали се, Отхвали се. Трето и четвърто анблок. Докладчикът е за. Кой е за? Кой е против? електронна... Нали така можем да го гласуваме анблок? Добре, електронна проверка, анблок, трето и четвърто изменение. Подадени от либералите, подкрепени от докладчика. Край на гласуването. 21 гласа за 10 против, няма възражали се, приема се. Крайно гласуване по електронен път. Заповядайте. Край на гласуването. 27 гласа за, 2 против, 1 въздържал се. Поздравления за Моника. Alors, c'est presque la standing ovation. C'est la sitting ovation. Bien. Ето, всички те поздравяват. А сега преминаваме към доклада на Едит Херцог за нашето становище много важна тема. Става дума за финансирането на европейските политически партии, европейските политически фундации. Започваме с едно изменение на Джордж Лайън. Изменение 8. Докладчикът е за. Погледнахте ли устното изменение? За. Против. Въздържали се, приема се. Изменение 9 с осно изменение на докладчика. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? От тук нататък имаме поредица изменения на Сария Есая. Анблок не става добре по първото. Докладчикът е против, кой е за? Нека да направим електронна проверка. Le, э, le vote est donc ouvert sur cet amendement 10 de Sari Essaya. Le vote. Край на гласуването. 15 на 15. Обаче госпожа Вертман е против, значи 15 на 16 гласа. Отново госпожа Вертман наклони везните. Друга си е да има напрежение. Можем ли от, 8, от 11, 11, 12 и 13 да ги гласуваме блок? За. И 14. Докладчикът е против. Каза е за? Няма гласове за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се с голяма сила. 15 е оттеглено. 16 за. Против въздържали се, приема се. 17 е оттеглено, 18 то на Сари, Сари Есая за, против, отхвърля се. 19 на Джордж Лайон, докладчикът е за, кой е за, против, приема се. Първо на докладчика с устно изменение. на две части. По първата част докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. По втората част Отбелязани са устните добавки. Докладчикът е за, за против. НП е в изолация. Така че втората част е прията. 200 изменение на Ричард Ашуърт. То отпада, ако се приеме първо изменение. Ако е прието първо изменение. Отпадали. Доколкото разбира, можем да гласуваме по първата част. 50% of the annual reimbursable expenditure of a European Political Party and 85% of the annual eligible costs indicated in the budget of a European Political Foundation. Това беше първата част. Гласуваме по нея. За. Против. Всички. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 20 се отхвърля. Изменението на докладчика за. Против. Петима. Шест души. Въздържали се. Приема се. 21 на Хелга Трюпел. Докладчикът е против за. Четирима. Ел, Хелга щеше да си го подкрепи, но не е тук. Кой е против? Отхвърля се. Трето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Можем ли и с това да разгледаме на сери Есая заедно нещата? 22 за. Електронно гласуване. Мисля, че повечето гласове бяха против. Турмон пъти. Гласуваха ли всички? Изглежда съм се объркал. 17 гласа за, 15 гласа против, 1 въздържал се. Приема се. принципно, което и е да било изменение, което се приема в комисията по бюджета, не е опасно, но това тук все пак трябва да се разгледа по-внимателно. 22 беше това, след това 23 Докладчикът не го харесва. Кой е за? Против. Същото мнозинство, но нека да направим проверка. Жалю, остана с впечатлението, че това не е точно така. Гласуваха ли всички? 17 за, 14 против, същата работа. 25 и 24 можем ли заедно да ги гласуваме? И 26. Можем ли да ги гласуваме заедно? 24 и 25 можем ли заедно? Добре. За? Против? Въздържали се, отхвърлят се 26-то на Ричард Ашвард, докладчиката е против кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Четвърта оттегленост, 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. И така, 28 отхвърлено докладчика за. Против. Въздържали се, приема се. 29 на личната Швед за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение. Просто компромисно изменение. Договорено от двете големи партии. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Така, е следващи изменения пада. Стигаме до 32 на Джордж Лайн с устно изменение, което виждате. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 31 на Хелга Трюбел. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33, 34, 35, Dinge, Gressle, voté en bloc. Qui est... Le rapporteur est pour. Qui est pour За, против, въздържали се, приема се. Voté les deux, Delga Truppel, 36, 37. Le rapporteur... Следващото изменение, 36-37 от Хелга Трюпел. Докладчика е против, но кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 38 от Саси Есая. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 39-то Ингебор Гресле. Кой е за? Против. Тук трябва да проверим електронно. Начало. Le vote est Край на гласуването. 19 за, 11 против, 1 въздържал се. Приема се. 40. Сария Сая. Докладчикът е против. Кой е за? Никой. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 41 на Джордж Лайон. Докладчикът е за. Кой е за? Против въздържали се. Приема се. Шесто Джордж Лайан. за, против, въздържали се. Приема се единодушно. 7 от Индеборг Гресле и устното изменение. За, против, въздържали се. Един въздържал се. Окончателно електронно гласуване по целия доклад. Начало на гласуването. Трудно да се гласува, но ви моля да гласувате. Край на гласуването. 28 гласа за, 1 против, двама въздържали се. Поздравления за госпожа Херцог. Имаме и още документи за гласуване. Докладът на господин Алфонси по споразумението в областта на рибарството с, с очарователната република Кирибати. Докладчикът, искате ли да представите своя доклад? Не, вие направихте това последния път, мисля. И мисля, че имаше голяма подкрепа. Едно единствено гласуване за, против, въздържали. против, два въздържали се. Добре. Приема се в такъв случай. Не. Добре, окончателно гласуване сега. Искате окончателното гласуване по становището. Тоест най-напред доклада, после становището. Сега трябва да гласуваме по становището електронно гласуване. Ако обичате, Хайде по-бързо, моля. Всички ли са гласували? А, гласувахте прекалено късно. Нищо. Край на гласуването. 29 плюс 2. 31 гласа за, 2 против, няма въздържали се, така че Кирибати ще могат да осъществяват риболов при нас или пък ние при Кирибати и там каквото се разбираме стига да се плащат съответните финансови обещетения. Поздравления за господин Алфонси. Сега следващия доклад е на господин Козловски. по многогодишната финансова рамка и сътрудничеството с страните от АКТБ. Изменение първо от Георенс за, против, въздържали се, приема се. Второ, Гьоренс. За. Против. Нека да проверим електронно. Вие сте против. Добре. 13 за, 18 против. Така или иначе, вашите гласове се неутрализират един друг. Така или иначе се отхвърля. Трето. Трето и четвърто заедно. За, против, въздържали се, приемат се. Пето, докладчикът е против, кола е за, против, въздържали се, хвърля се. Следващите три анблок, докладчикът е за, кола е за, против, двама против, трима против. Въздържали се. Всички тези се приемат окончателно гласуване в електронен вид по доклада на господин Козловски. Euh, Край на гласуването. 22 за, 8 против, 1 въздържал се. Поздравления! Няма плащания или искания за трансфери, по които, искания за прехвърляне, по които трябва да гласуваме. Всъщност, Франческа, може би ти ще ни представиш плащане, което искаш да се гласува. Ивайло. Това е прехвърлянето в края на годината от 300 милиона евро. Източника са неразходваните средства от пилотни проекти, плана за економическо възстановяване, фондовете за добросъседство 300 милиона евро. Мисля, че трябва да подкрепим това прехвърляне, като отбележим, че това е много по-малко от необходимото и от висящите плащания. И чухме генералния директор днес, че има доста милиарди, които не са изплатени. И на второ място не трябва да забравяме плана за економическо възстановяване защото от няколко години не мога да разбера дали се прилага, дали не се прилага, а пък ние продължаваме да черпим пари от фонда за други цели. Може би някои части от тази програма трябва да бъдат е, отхвърлени, трябва да бъдат отменени, но не днес трябва да обсъдим този въпрос. И Франческа би препоръчала да гласуваме по това прехвърляне положително. Благодаря. Кой е за? Против. Въздържали се. Един Приема се. По другите раздели. Няма искания, така че да гласуваме по политиката в областта на строителството. Становище Нямаме прехвърления по другите раздели, както вече казах. Сега благодаря ви. Аз съм докладчик в сянка, така че ако ми позволите съвсем набързо за докладчика, защото вие представихте нейното становище по строителството а, за сградата Жан Моне за Люксембург. Аз препоръчвам да одобрим предложението. Чудесно, чудесно. Благодаря. Кой е за? Кой е за това становище? Против? Въздържали се? Няма въздържали се. Приема се. Ah, Monica vient d'arriver. Моника дойде сега. Тя се върна. Сузана се изказа вместо теб, тъй като ти снова ще излезеш. Гласувахме за Заградата Жан Моне в Люксембург. също така сградата Бансентар в Загреб. Току-що гласувахме. Това добре ли е за теб? Наистина, изумително бързо успяхме да гласуваме. Какво предлагаш за Загреб? Господин председател, аз мисля, че този процес не е необходимо да бъде нотифициран, когато преизчислим фитинг-аут разходите, във всички случаи става дума над 200 хиляди под границата за уведомяване. За това за мен е добра информацията. Е, всички са докладчици получиха тази информация, също и политическите групи. Аз е, предлагам да не даваме становище, защото няма значение е, изискване за нотификация. След това по ЛАФИ 15 много добре е разработен тази тема. Разходите са значително по ниски отколкото имахме преди, така че ние можем да економисаме годишно почти 4 милиона, така че не е необходимо да се дава становище по това като комисия. И можем като комисия да подкрепим проекта. Donc sur ces deux dossiers, nous ne donnons... Добре, благодаря ви. Добре, тогава няма да излизаме със становище по това. Докладчика не смята, че е необходимо да продължи това. Добре, благодаря ви. Това е края на гласуването, но не е края на заседанието. Е, И така, пристигнах с е, известно закъснение. Е, нямаше как да направя съобщението на председателя, така ще ги направя сега. Първо, Лаура, нашият сътрудник, за съжаление, ни напуска. тъй като е намерила тъй като е, е приятел на по-висок пост. Искам да благодаря за отличната работа, която вършеше за нашата комисия. Много добре знаем колко е тежко понякога. Знаем колко тежки са някои нощни преговори, когато много бързо трябва да се разпечатат документи и да се предоставят на всички. А, бързо, ефективно и чаровно. Аплодисменти за Лаура. Добре, да пием и по едно шампанско по този повод. Вторият въпрос. Да ви припомня колко важна е междупарламентарната конференция следващата седмица. Понеделник вечер започва тази междупарламентарна седмица, всъщност тя е от три дена. продължава цял вторник и е приключва в сряда сутрин. Бюрата на трите институции ще присъстват на уводната и заключителната част на конференцията. Това е един нов тип конференция е подобна на проведени миналата година, но доста по-силно посетена, която от тук нататък ще се провежда всяка година. Това е една конференция, организирана от Европейския парламент, на територията на Европейския парламент, от нашите три комисии – Комисията по економически въпроси, по бюджета и по заедостта в рамките на годишната процедура на Европейското полугодие. Има един момент, който е важен. Точно сега се намираме между представеното през декември годишно проучване за економически растеж и Мартинския Европейски съвет. И така, много добре знаем, че през пролетта всяка държава членка приема своята национална програма за реформи. Това са бюджетни програми. Там нататък Юнския Европейски съвет оточнява пътните карти за всяка една държава членка по отношение на економическата и бюджетната политика. И така, следващата седмица всъщност ще мине парламентарният етап на цялата тази процедура. Това е един публичен дебат, който позволява всяка една политическа партия от всички държави членки и, европейски, и политическите групи в Европейския парламент – да изразят своята официална позиция за основните насеки, насоки на економическото развитие и управление на Европейския съюз. И за насоките на усилията, които предстоят да бъдат направени, финансирането на различните европейски политики, в рамките на държавите членки или в нашия общностен бюджет. Като вземаме предвид развитието на конференцията от миналата година и коментарите, които направиха участвалите миналата година, модифицирахме малко нещата и този път цялата конференция ще бъде проведена в пленарна зала. Няма да има работни групи. Ще има три етапа, отговарящи и на различните правомощия на трите комисии. Темите са общи, но все пак ги разглеждаме от три различни аспекта. Започваме от нас, от комисията по бюджета, и от размяна на мнения по бюджета, европейския бюджет, връзките между европейски и националните бюджети, от гледна точка на ресурсите, от гледна точка на разходите и по-конкретно е, изпратили сме един въпросник, който сме уточнили с координаторите и с едно приложение, предложено от Ивайло Калфин, в което задаваме въпроси на нашите колеги в националните парламенти, именно как виждате ролята на Европейския парламент като подпомагаща за националната политика, как може да се подобрят начините, по които вашето вашия бюджет от част в европейския, може ли да се подобри това, да кажем, чрез собствени ресурси? И как може да се финансира развитието за бъдеще във връзка с стратегия Европа до 2020 година? Добре ли са представени нещата? Имате ли други предложения, които можете да направите? Смятате ли, че има някои възможности за взаимностяване и извън европейския бюджет и така нататък? И така, както е миналата година, но тази година ще сме още по-строги. Времето за изказване е разделено Две към едно национални парламенти към Европейски парламент. Тоест двама национални депутати се изказват и след това един европейски депутат. Разбира се, в зависимост от това, кои депутати искат думата, ще се прави, правят усилия да се направи, постигне някакво равновесие между големите и малките държави членки, северните и южните, западните и източните, извънземните и прочие, казва председателят. И е много внимателно, е, важно внимателно да се организира работата. След това, тук става дума в крайна сметка за вторник сутрин, основно най-важният елемент за бюджетната комисия, но, но също така и за уводната и заключителната част, които са много важни, защото там ще присъстват председателя Барозо, председателя Ван Ромпой и а, а, трябва да направим всичко възможно да избегнем опасността те да говорят пред не особено пълна зала. Освен това ще имаме и важен ключов оратор, който е много уважаван президента Шулц. Председателя Шулц, извинете. И е, той отново подчертава колко важно е да присъстваме. Bien. Alors, à partir de là, euh, je vous propose de donner la parole à M. Alfonsi. Тук нататък ви предлагам да изслушаме господин Алфонси, да подавете точка Става дума за Маврици и риболова. Je vu ce matin, donc il s'agit d'un rapport euh, auquel nous sommes déjà. Мисля, че тази тема е известна. Става дума за споразумение за рибарство във връзка с риболова в Индийския океан около Маврици. Става дума за 100 милиона годишно предлагам Извинете, поправя се оратора, става дума за 700 хиляди евро. Предлагам положително становище. За половината от сумата. Това е което мога да кажа като цяло по този доклад. И се надявам, че ние ще кажем да без всякакви резерви. Ивало. Благодаря, господин председател. Ние сме за. за първи път е, комисията и съвета подписват е, споразумения е, без да се даде думата на парламента. И за това искаме да предложим в бъдеще да се вземат предвид междуинституционалните споразумения във връзка с подобни случаи, за да се избягват те и да не се получават прецеденти. Имам обаче чувството, че това се случва често, когато започнат преговорите по междуинституционалното споразумение, ние ще трябва ясно да изразим становището си по такива теми. Благодаря. Господин Калфин, разбира се, има право, казва председателя, казва докладчика, това е всъщност една странна процедура, че трябва да гласуваме по нещо, което от дълго време се прилага. През февруари 2013 година ще трябва да бъдат подобрени процедурите. Нашето съгласие трябва да може да окаже въздействие върху решенията, за които става дума тук. Председателя, добре, отбелязахме си. Докладчика ще се опита да подобри процедурата след е, договаряне на междуинституционалното споразумение. Не е толкова просто това като задача. Е, всъщност е, става дума за международни договорености и те след това трябва да бъдат прилагани. някои споразумения трябва да се ратифицират, някои не, но когато има финансови клаузи, ще трябва да се изчака, докато те бъдат прияти. Това е ситуация, която вероятно е сравнима с тази, която съществува не във всички държави членки, но поне в някои от тях. Става дума тук за бързина, за малко повече прагматизъм изпращат се войските на фронта и след това парламентът трябва да гласува в последствие. Е, това е малко странно. Е, тоест, ние политически сме принудени да гласуваме. Отбелязваме си това, което каза докладчика. И също времено Искаме да подобрим процедурата. Имахме и по-тежки случаи от този. Ставаше дума за партньорски споразумения с страни, които имат съвсем други проблеми. Още веднъж за графика. До утре на обяд могат да се внасят изменения. На 20 февруари гласуване в комисията и е, на 21 гласуване в Комисията по рибарство на пленарно заседание. Това ще бъде гласувано през април. Уважаеми колеги, с това изчерпихме дневния ред за тази сутрин. Остава една малка точка от дневния ред, която ще разгледаме в 15 часа. А, всъщност... If you are ready and not too angry, ако сте готови, тогава бихме могли да разгледаме доклада за лицата най-силно засегнати от бедността. Дерек, имате думата. Това е точка 8 нашето становище за Европейския фонд за подпомагане на, най-нуждаещите се. Да, осъзнавам, че е почти обяд, така че ще бъда пределно бърз. Много е важно да отбележа, че този доклад беше обсъден в комисията по заетост, но е важен и за нашата комисия, така че трябва да имаме е, възможност да изготвим становището за нашата комисия. Днес, разбира се, първа размяна на мнения, становището ще последва. Очаквам, че ще проведем дискусия за в бъдеще. Само някои неща ще отбележа. Днес на първо място в миналото фонда наистина се опираше само за, се отнасяше само за храните и мисля, че се нуждаем от малко по-разширено действие на фонда, който за който говоря и наистина, може би, по-скоро трябва да се преразгледа начина по който се разпределят средствата за в бъдеще и по силата на предложението от страна на господин Ван Ромпой за намаляване на рамката, може би тази цифра може да бъде занижена и допълнително. Също така и някои първоначални разговори с НПО-та повдигах на някои първоначални опасения, начина по който се разпределят средствата, по който ще се разпределят и колегите знаят, че това е свързано до голяма степен с социалния фонд, не толкова с фондовете за земеделие. Също така възникват много въпроси, свързани с съфинансирането, както и въпросът за това, че държавите членки трябва да дадат своите 15% съфинансиране, бихме могли да разгледаме и други предложения, при които съфинансирането се определя от нивото на БВП в съответната страна. Нещо, което трябва да обмислим и групата на социалистите подкрепа напълно за този фонд е, че той работи както трябва за бъдеще за онези, които се нуждаят наистина от този, тези средства. Очаквам дебатите, които ще предстоят, така че да може да заглобим становището. Но това бяха първоначалните ми мисли. Благодаря. Благодаря ви много, господин докладчик. Както обясни Дерек, това е програма изправена пред известни трудности, началото тя представляваше част от ОСП и част от излишъците, излишъците които а, бяха получени при ОСП, бяха давани за хуманитарни цели. Но не всички страни имаха достъп до тези инструменти. Някои държави членки сметнаха, че това не е справедливо И дори случаят беше препратен към съда за това, че не могат да се използват средства от ОСП за социални цели. Голямо мнозинство от депутатите, някои държави членки и Европейската комисия се събраха и казаха, че искат програмата да продължи да работи, но на различно правно основание по-скоро в рамките на социалната политика, а не на земеделската политика. И това предизвиква проблеми с съфинансирането, защото ако работим по силата на ОСП, там няма съфинансиране, има 100% финансиране, но при социалната политика правилата са различни. Дерек доста точно ни обясни за какво става дума. И така това е принципно решение. Ние трябва да продължим с правното основание или пък трябва да спрем. И това решение, което ще вземем сега, трябва да вземем сега, защото в зависимост от нашето решение ще се включи фонда в рамката или няма да се включи. Заповядайте за коментар. Бригада, Presidente. Е, Господин председател, тук бяха изказани различни идеи от Дерек и от също така неговите писмени коментари мога да направя извода, че има ня... известна загриженост по отношение на този фонд и как той би функционирал по отношение на социалния фонд. Например, мога да посоча, че моята загриженост е свързана с факта, че когато трябва да има повече цели и фондът трябва да бъде разширен, то тогава той няма да бъде само фонд за храни, както беше преди, а ще се подпомагат най-нуждаещите се и най-вече децата по други начини. Но това, което очудва е, че съществува желание да бъде разширен този фонд, но средствата се съкръщават. Средствата трябва да бъдат съкратени драстично, така че след това да може да се прилага един разширен фонд фонд. Дерек и председателят вече подчертаха, че ако фондът трябва да се включи в СФЕ, той трябва да бъде финансиран от държавите членки. Голяма част обаче от тях се намират в рецесия. Някои от държавите членки, които най-много средства получиха от този фонд, имат е, трудности да е, го съфинансират. Е, поради което тук възникват някои проблеми във връзка с продължаването на действието на този фонд. Искам да добавя още нещо – Тази логика, която е заложена във фонда, всъщност е, е, логика за помощ. Има желание да се оказва помощ на най-нуждаещите се, но в е, тежката криза, в която е, живеем в момента, със сигурност някои държави членки се нуждаят от помощ, а в някои е, държави членки е, те са на границата на хуманитарна криза, не само на е, финансова криза, поради което трябва да се подкрепи фонда, но така, че средствата наистина да достигат до най-нуждащите се. Надявам се, че ще можем да осъществяваме добро сътрудничество на конструктивна основа, така че фондът да може да а, изпълни своето предназначение. Благодаря, Алда. Господин Алфонси. Благодаря, господин председател. Това е въпрос, който е доста важен. Искам да обърна внимание на комисията върху доста тежкото отрицателно въздействие на този въпрос върху общественото мнение в Европа. Занимаваме се с темата по процедури, които от административна и финансова гледна точка сигурно спазват правилата, но които от политическа гледна точка изглежда са доста погрешни. Защото като си има предвид какво се случва в момента, като си има предвид, е, че нуждащите се увеличават, се увеличават, не може да се намалява предоставената помощ и ефикасността й. Това е очевидно погрешно. Има е, държави членки, е, които участват в различна степен. Ясно е, че колкото по-нуждаща се е самата държава, толкова повече са нуждащите се и в нея. Така че е, не, не може да продължава да се прилага настоящата логика. Ван Ромбо иска с 40% да се намали финансирането а, а при положение, че сега ще бъдат включени 27 държави членки и какво става на практика, се урязват средствата наполовина, <clears throat> имайки предвид, че нуждащите се се увеличават. Така че мисля, че вървим в много погрешна посока и предлагам да настоим на солидарност и на конструктивно подновяване на дебата. Благодаря Доминик Рике. Съвсем накратко, господин председател. Виждам, че групите съобщават, че е много важна тази тема за тях и това ще каже и за нашата група. Всъщност за целият парламент е важна. Темата е важна за цяла Европа. Става дума за един бюджет, който по-рано бе определен по определени начини и а, който а, се налага да се промени и точно в момента, в който сега а, става особено важен, жизненно важен и докато по-рано тази политика не бе особено позната на обществеността, точно в момента тя става все по-позната Активни са и неправителствените организации, и държавите членки, и е, трябва да има предвид, че това е тема, която е от голямо значение в държавите членки а, и от политическо значение от гледна точка за на доверието и така. Благодаря за коментарите. Нека да ви припомня какъв е графикът. Крайният срок за подаване на изменение е 5 март, имаме време. Докладът ще бъде раздаден на 8 февруари. Раз... Ще имате време да го прочетете. На 4 март ще се разгледа. 8 е крайен срок, на 26 гласуване. И през април пленарна зала. И така, колеги, Предлагам ви да приключим работата си за тази сутрин до тук. Остават ни две точки. Точка 6 на госпожа Мунис, която ще бъде заместена от друга наша колега и докладът на госпожа Нейнски. Уточнявам пред координаторите, че можем веднага след това да направим заседанието на координаторите. Може да стане в три половина или в 4, така че внимавайте, бъдете на линия още от самото начало, за да може да си свършим работата и да разполагате с времето си до края на деня. Благодаря ви много. Закривам заседанието.